So, colleagues, good afternoon. Uh, I see we have the most important people for this file already. Скъпи колеги, добър ден. Мисля, че по-голямата част от важните колеги са тук, така че може да започнем за част на заседанието. Първа точка от дневния ред. Uh, допълване на законодателството на Европейския съюз по отношение на отеглянето на Обединеното кралство. Както знаете, това е опростената процедура съгласно член 50.4 от правилника за дейността на парламента или казвам с други думи. Председател докладчика ще предложи проекто до 12 и октомври. И ако няма възражения, на 31 октомври ще бъде прията доклада и след това уточнение давам незабавно думата на нашия докладчик Марин Мици. Thank you, Rita. Thank you very much. Good afternoon to everyone. Yes, um, this, this... Това е доклад следствие на случващото се в Европейския съюз. Брексита, Брексита е, ще дойде утре. И всички институции правят а, възможното, за да смекчат последиците от а, напускането на Обединеното кралство, както за самото Обединено кралство, така и за Европейския съюз. За това този а, документ и тази процедура е необходима и то специално опростената процедура. Регламента урегулира одобряването на типа и ще бъде едно допълнение към споразумението, което в момента се обсъжда от екипа за напускането на Обединеното кралство. Целта е този документ да бъде още колкото може по-просто и да се разпределят отговорностите между производителите и органите. Тоест, органите на е, СС-27 ще, ще, ще могат е, да одобряват е, типове, произведени в Великобритания и, това, и по този начин ще се избегнат втори дизел 29. Предвид споразумението, трябва да видим какъв да бъде преходният период. Третото е това да има колкото се може по-малко последици за а, търговията без подобен регламент. Просто това няма да стане. Брексит означава по-малко отворен пазар, но това в никакъв случай не трябва да, въз, да въз, въз, въз препятства търговията, т.е. трябва да има възможност продуктите, които са а, произведени по типология, възприета от Е27, да могат да имат достъп до европейският пазар. Целта е производителите да имат достатъчно време за да се адаптират и да имаме време да предоставиме на автомобилното на автомобилостроителството най-вече време да се адаптира, като, като, като същевременно има необходимата правна сигурност. И да се осигури същевременно а, прилагането на нормативните изисквания, без да се прекъсва съществуващото производство. А, Андреас има думата. Благодаря, Аз, госпожо председател, замествам госпожа Тюин, която отсъства. Благодаря на госпожа докладчика. Госпожа Тюн ме помоли да добавя към казаното, че основната цел на доклада трябва да бъде да бъдем бързи и ефективни, за да осигуриме правно основание на предприятията от двете страни на Ламанша и също времено да не забравим връзките, които съществуват между европейските и британските предприятия. Тоест, определянето на един график ще избегне загуби от едната и от другата страна предвиждането на графикът. Е, госпожа Тюн смята, че трябва да се вземат е, мерки, за да може да се продължи с е, последователност в рамките на споразумението за Брексит, но същевременно а, трябва да има равноправно третиране както от едната страна, така и от другата страна трябва, не трябва в никакъв случай предприятията да бъдат ощетени от това, че а, сроковете са много къси, а, включително да има възможност за, е, за техническото приспособяване на А, стоките, които са в ход на производство или които са в първоначален проект. Благодаря госпожо председател. А, Дан, ще вземе от името на Икаре. Благодаря. Аз съм доклад Чик в сянка, но съм и британски депутат. Аз не смятам, че а, то това е, ще, ще улесни много, лес, много нещата от едната и от другата страна. Смяташе се, че, ти, че типовете, които са били одобрени преди напускането а, на а, Великобритания от орган, който е работил по европейските норми, ще продължи да бъде валидно. Но, но може би най-лесното най, най, най, най ще, ще е, да се е, въз, въз, възприеме този подход. Но, що, що, що се отнася до е, автомобилите, които е, ще са произведени, но няма да са пуснати на пазара преди брекста, Брексита, ще останат някакси е, висящи. Е, също така проблем с така наречените е, е, продукти или автомобили, които са край, е, в край на, на, на, на серия. Аз лично смятам, че про, про, проблема трябва да се реши по този начин, защото съвета в момента а, е, предвижда временно решение, защото предложението, направено в а, доклада, не, не дава решение на въпроса. Така че аз бих се обърнала към а, док, док, док, докладчика да потърси някакво решение за прех, прех, прех, прехвърлянето на правомощията на органа, който е, одобрява типовете на, на друг вид е, орган. Опитвам се да, из, да, из, да избегна, разбира се, без, безкрайното увеличаване на сроковете, но при всички, при всички случаи трябва да се, да се вземат предвид необходимите и срокове и графики, които ще бъдат необходими също така за при, при, приспособяването на а, пазара и на производството, включително и на резервни части. Трябва да се намери едно много по-широко и по а, а, всеобхватно решение. Е, а, моята страна се произвеждат а, а, коли. Благодаря, госпожо председател. Аз разбирам вижданията на господин Далтън, но не виждам какъв друг подход би могъл да има комисията. От моя, моя гледна точка това е единственото решение на проблема, пред който сме изправени. Сега като оставим на страна кой, кой е виновен за желанието ви да напуснете. Но доставим това на ръка. Производи, производителите, които са получили разрешение в Обеденото кралство в миналото, трябва да получат ново одобрение от Е27. За да може да се е, да, да се каже, че е, продуктите им са в съответствие с е, критериите на Европейския съюз. Но в момента няма тази възможност, защото не може един, един орган да а, преповтори или да, да, да, да, да преповтори разрешението или да препотвърди разрешението, направено от друг орган, защото а, е въпрос на, на безопасност тук, защото как, как може да се гарантира? Аз мог, мога ли да отговарям за някакво одобрение, което вие сте предоставили в миналото? Така че. А, а, комисията а, а, всъщност има, а, има за цел да предостави на европейските органи възможност да направят допълнително одобрение, за да могат да подсигурят а, и да гарантират това, че европейските норми са наистина приложени. Така че въпрос на безопасност. Аз не виждам какво друго може да се направи. А, сега, а, може би, но, сега нов, новия орган а, трябва да извършва всичко, значи да направи пре, проверките, включително и на тези, и тези, които вече са на пазара или които вече са в употреба. Това е, това, това е много важно да се знае кой, кой, кой точно ще, ще го направи. Аз съм съгласен, че трябва да има упростяване на процедурите. Смятам, че трябва докум нормативната уредба да бъде приета колкото се може по-бързо. Не трябва допълнителни, според мен, е, е, е да, се, да, да, да се чака. НВ прие е, е документ, в който се казва, имам неща, които, които, които трябва да се изяснат, т.е. от кога точно в деня, в който Великобритания напусне Европейският съюз или от влизането и така нататък, освен тези малки а, а, а, поправки, другото предложението на комисията е отлично. Благодаря, казва господин Дюран. Аз споделям казаното от господин Селимович и споделям и казаното от госпожа Мици. Смятам, че имаме едно общо виждане на нещата. Сега, да, не е работил по хомологирането на превозните средства а, и може би най- най- най- най-простото ще, ще бъде е, е, Обединеното кралство да продължи да спазва европейските норми и критерии. Мисля, че това е най-простото. Това ще бъде най- най-лесното и най-приемливото за британските производители. Ще бъде и най-доброто за потребителите. Предвид а, огромната работа, която вече сте свършили, трябва да се намери някаква еквивалентност. Така че аз бих бил за това. Аз сега давам думата на желаящите депутати да вземат думата. Господин Уолф, благодаря ви. Имаме един коментар за Европейската комисия. Въпросът ми е свързан с фактът, че европейските строители в момента получават своето типово одобрение в Обединеното кралство започват да продават автомобили в Обединеното кралство. Въпросът е как, какво ще стане сега след Брексит. За човек, който работи 18 години в финансовият сектор преди станеше на Европейския парламент и който е обсъждал въпрос с председателят на ЕСМА в Комисията по економически пръщни въпроси, мога да кажа, че Европейския съюз вече разполага с структури, която му дава възможност да приеме одобрението на даден вид услуги. Същото може да се отнесе и към някои стоки с одобрение организации в трети страни. Мога да ви дам пример от света на финансовите услуги услуги. В тясно взаимосвързаният свят на финансовите услуги имаме правила, които се прилагат за облигациите, дериват и другите финансови инструменти. И Обединеното кралство разполага с ясно разписана нормативна уредба и в много случаи правилата, които прилагаме, са сходни или равностойни с правилата на Европейския съюз. Много случаи те са различни, но все пак трябва да има възможност за функциониране на пазарите, за да в момента, в който купувате акции в една държава, може да ги подавате в Европейския съюз и обратно. Ето защо Европейския съюз включва меморандуми за разбирателство и тези меморандуми за разбирателство са над 400 доколкото знам, сключени между Европейския съюз и трети страни, в частност големи държави като САЩ. Та въпросът ми е дали няма някаква възможност, дори и да се стигне до сценария да няма сключване на, стел, на сделка, защо просто не се стигна до принципа на меморандумите, то, е- който е много прост принцип. Изреща се законодателните разпоредби в, от страна на Европейския съюз, законодателните разпоредби от страна на Бриното кралство, тегли се чертата, вижда се кои правила са равностойни и къде има разминаване. А пък в Бриното кралство, тъй че голяма част от правната уредба е много-много близка до тази на Европейския съюз и по този начин в момента, в който влезе в сила споразумението за оттегляне, автоматично се прилагат прилага меморандум за, за, за разбирателство и правилата на Обединеното кралство, които са идентични или сходни с която Европейски съюз, се признават. Просто предлагам на система, която функционира в други случаи. Благодаря ви, думата господин Агнио. Благодаря ви. трябва да си призная, че ако някой изобщо е отговорен тук за Брекси, със сигурност не е Даниел Далтън, така че е малко несправедливо да насочвате към него стрелите на гнева си, по-скоро трябва да ги насочите към мен. Много се радвам, че тази комисия започна най-накрая сериозно да се занимава с Брексит. Не е достатъчно само да повтаряте до безкрая, не трябваше да се стига до там. Нещата започват да се движат и се радвам, че започваме да обсъждаме този въпрос и се опитваме да разрешим всички древни проблеми, които все още съществуват. Сутрин момента. използвахте ми на взаимно признаване и пак ме разкритикувахте, но не знам как да ви кажа, че от дебата, който се води, това са двете думи, които ми идват на ум, като ви слушам. Европейски съюз има такива разпореби за взаимно признаване с трети страни, като Съединените щати, Канада, Израел. Съществува подобен прецедент и смятам, че трябва да го използваме. И накрая, господин госпожо председател. Искам само да отбележа, че в Великобритания искаме да продължаваме да купуваме вашите стоки. Не искаме да спираме да, да купуваме европейски стоки. И ако а, погледнете през тази призма, сигурно ще проявите малко по-конструктивен подход. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Думата има госпожа Луси Андерсън. Благодаря ви, госпожо председател. Някои от нас не са се отказали от надеждата да спрат Брексит и защо да не се стига до такова споразумение. Така че не съм съгласна с Паскал, когато твърди, че най-лесното решение ще бъде да се прилагат стандартите там, където са валидни. Затова това имаме и международни стандарти за щастие. Но това само показва колко е наудничев целият ни проект. Няма никакъв национален интерес Обединеното кралство да напусне Европейския съюз в тази област, както и в много други. И дори ако се стигне до сключването на търговска сделка, която на практика да разреши всички тези въпроси, знаем, че европейското законодателство, за което данни толкова много други колеги се бориха то с пълно право. Дори обаче когато да продължава да се прилага относително по същият начин. Има много сериозни проблеми, свързани с прилагането и с съдебната практика. Какво ще се случи, ако след 5, 6 или 10 години Съден Европейския съюз излезе с важно съдебно решение? Много ще бъде сложно това и за английските съдилища и за съда на Европейския съюз. Така че много съжалявам, че изобщо се стига до тази дискусия. Съгласна съм, че трябва да я водим, но смятам, че я водим а, на погрешното място. И с това приключваме с последният изказващ името на Обединеното кралство Катрин Стайлер. Благодаря ви. Подобно на Луси, аз да подчертая, че не всички в Обединеното кралство вярват в Брексит. И се радвам, че все още има британски колеги, които са тук в нашата комисия, която подкрепя вътрешния пазар. И ако ще напускаме Европейския съюз. Искам нашата страна да остане член на вътрешният пазар и на Етическия съюз да се гарантира сигурност, стабилност и благоденствие. И между другото, бях в комисията по комисията ЕКОН когато се обсъждаше въпросът за взаимното признаване с Съединените щати, трябва да ви кажа, че съгласната политика е много по-различна. страхтова на, на страховките е много по-различен от Автомобилосторението Зато... И че тук става по сигурността на граждани, които са много по-важни за нас. Затова сме изготвени от най-строгите стандарти за безопасност на превозените средства в света. И да, знам, че някои от вас тук а, са гласували за Брексит. Мнозина, които гласуваха за Брексит, вероятно още не си представили хаоса, който ще настъпи. И всъщност никой още не знае какво ще се случи след 6 месеца. Ще видим. Но междувременно мога само да кажа, че Подкрепям колегата Мици и всички останали колеги, които от години наред работят толкова усилено, за да гарантират, че нашите граждани се възползват от най-висококачествените стоки и услуги. Затова и значението на вътрешният пазар е безапелационно. Благодаря ви. А сега давам думата на Йоанна Чековска, ръководител на отдел от Европейската комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички членове на вашата комисия. Дали имаме време да ви да представим набързо презентацията си? Добре, ще направя кратък обзор чрез презентация, която сме подготвили. Искам да се спомня някои от направените коментари по време на разискването, да поставим нещата в правилния контекст. Всички знаем, че в момента, когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз, Европейското законодателство ще престане с прилага в Обединеното кралство и Обединеното кралство ще стане трета страна. И последиците за пазара на, авто, на автомобилите означават, че одобренията по типа, ако които се използват, които дава възможност а, да се пускат на пазара автомобили, вече няма да са в сила и съответно всички последици, свързани с пускането на даден автомобил на пазара. И това е трудността, с която се опитваме да се справим. Целта ни е да, излед... да изготвим един текст, чиято цел е да ни подготви за Брексит, без а, да влияе по някакъв начин на преговорите, които се водят в момента на съвсем друго равнище и обхващат всички останали отрасли. Тоест, целта беше да изготвим разходателно предложение, което на първо място взима предвид настоящият законодателен контекст, също така и политическият контекст и факта, че продължава да се водят преговори. И всъщност постигнахме възможно най-добрият резултат предвид ограниченията, под които бяхме изправени. Защо имаме нужда от а, това предложение? Защото настоящото законодателство за одобрение на типа не ни дава възможност да преминем гладко и безпроблемно от настоящото статукво към по положение, ситуацията в Брексит. На, този, на екрана пред вас виждате промените, които се предлага в настоящата законодателна рамка, т.е. заявлението, които могат да се подадат отново от останалите 27 държави членки, да се, да се извършват съответните изпитвания, които вече са извършени за автомобилите от Обединеното кралство. И накрая отговорността на органите за одобрение от ЕСА 27 което ще се случи с, с одобрение, одобрения след Брексит. На екрана виждате как беше подготвено разискването, което имаме днес. Последната точка на екрана е важна, защото наистина трябва да се разгледа споразумението за отегляне, в което вече се определят седем водещи принципа за справяне с настоящото положение. Тоест, разглеждаме законодателството по отношение на добряването на типа, но също така разглеждаме и споразумението за отегляне. Какво представлява по същество предложението? Основната цел е да допълни съществуваща законодателна рамка. Почертавам да ги, защ... да, го... да ги допълним, т.е. продължава да се прилага настоящата нормативна рамка с изключение на, на промяната, която се въвежда с това предложение. Друга важно уточнение е, че а, това предложение е с ограничен а, период на валидност. Т.е. в един ще престане да се прилага какво е приложното поле. Става дума не само за превозните средства, но и на резервните части, допълващите превозни средства, като ремаркетата, например, тежкотоварна селскостопанска техника и друга специализиран вид превозни средства. На, на екрана виждате някои от основните определения. Както вече ви обяснихме, защото законодателство не дава възможност да се подава второ заявление за един същи автомобил. Или казвам с други думи, производителят може да подаде за, за автомобил, който вече има одобрение, ново заявка за одобрение за патентните органи на правителството Европейски Европейския съюз 27 и това е много важно и всички автомобилистите трябва да го направят преди а, влизането в сила на споразумението за оттегляне. А проверките Всъщност, важно е преди срока на Брексит да бъдат подадени заявленията. Самото одобрение може да бъде издадено и след датата на Брексит. Това уточнение направи докладчика. Предвиждаме новите органи да могат да използват резултатите от изпитванията, които вече са били осъществени от компетентните органи на Обединеното кралство. Но също така закон, на предвижда в случай на съмнение новите компетентни органи да извършват нови изпитвания или тестове. Тоест, трябва да имат свобода на осмотрение, да проведат допълнителни проверки, ако имат съмнение за резултатите на вече предоставените им документи. И отново тук целта е да се улесни преходният период за производителите. Следващата цел наше предложение е се гарантира на поставеност между автомобилопроизводителите, които са засегнати и тези, които не са засегнати пряко от Брексит. Одобрението на типа в момента, в който то влезе в сила одобрението, които са издадени от компетентните органи на, Европейското на Обединеното кралство вече са невалидни. което е важно, защото новите издадени одобрения ще бъдат под контрола и от юрисдикцията на съответните компетентни органи на Европейския съюз с 27 държави членки, съответният френски или немски или друг компетентен орган. Ще се опитам да ви представя просто съдържанието на следващият слайд – Въпросът е кой носи отговорност за новозададените нови видове типови одобрения. В случаите, в които те вече са невалидни, защото, примерно, е прекратено производството на даден автомобил, т.е. в случаите, в които има превозни средства, които са на пазара, но които вече не са съпресвани с валидно типово одобрение. И трябва да гарантираме това да не се случи. Т.е. трябва да гарантираме, че няма превозни средства, които те не са запъствани от компетентен орган в случай на проблем. Тоест това е допълнителна гаранция, че това предложение ще гарантира, че всички продукти, всички автомобили които се движат на пътищата на Европейския съюз, които са били с типово одобрение издадено от компетентните органи на Обединеното кралство, попадат под компетенцията на някои от компетентните органи на 27 държави членки. И накрая мога само да ви кажа, че в съвета започна работа по текста през месец юли. Вече почти сме готови с новия текст, но на практика съвет подкрепи предложението на Европейската комисия с някои дребни промени, но основните принципи са запазени и бяха направени няколко коментара за взаимното признаване. Взаимното признаване е принцип, който не беше избран за водещ принцип в рамките на преговорите и съответно не можем да, използва, да изготвяме ново законодателство въз основа на този принцип и за това пред избрахме този подход като най-лясното решение за производителите. Благодаря ви. Много ви благодаря за изложението и за поясненията на някои въпроси. Не знам дали Докладчика иска да се върне. Да. Сега по техническите обяснения за това, което става, единственото нещо, което искам да добавя, естествено ще взема предвид всички коментари, но това, което разбрах и това, което видях, че ние сме на едно мнение е, по въпроса за това, че искаме да избегнем максимално правната несигурност, да осигурим сигурност за нашите потребители. Това ще имаме предвид и това забелязах в диалога и в размяната на мнение, която проведохме днес. Благодаря. И както казах, предложението за измененията на докладчика трябва да бъдат готови до 12 октомври, 31 октомври се приемат измененията. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка, която е ам, гражданска о, о, о, осигуровка, гражданска ам, застраховка гражданска отговорност. И ще дам веднага думата на себе си като докладчик по тази тема. Директивата за автоосигуровките може би не е вълнуваща, но застраховката на автомобилите е нещо много важно в ежедневния живот на гражданите от дръскотини по колата до сериозни медицински раз, разходи. Системата е предназначена да работи добре, както с собствениците на автомобили, така и не тях. Рано или късно повечето от нас стават жертва на происшествия и на също така ние трябва да можем да преминаваме от една държава членка в друга, без да доказваме на границата, че сме застраховани за да може, ако има ПТП, ние да бъдем обещетени. Системата на зелената карта е ограничена в известен смисъл. Директивата дава възможност да получаваме обещетение навсякъде в държавата. Радвам се, че 99% системата работи добре, но не е идеална. Следователно има място за подобрение. Оттам идва новото предложение на комисията. Комисията предлага пет изменения на сегашната директива. Едната е компенсация за жертвите на ПТП-та, осигуровки и така нататък, корективна също така минимална осигуровка а, трето проверка от отделните държави, четири използване на а, еднакви формуляри, пето на основата на а, решения на Съда на Европейската общност а, се въвежда нова а, застраховка. А, на първо четене можем да дадем пълната си подкрепа преди две, а, два месеца имаше а, фалирали, обявили банкрут а, страхователни компании в България, преди това в Ирландия. А, казват ми, че и двата случая става дума за гнили ябълки. А, не смятам, че тази директива може да, фикси, да реши проблемите с пирамидите и другите измами, но поне жертвите ще могат да търсят обещатение тези жертви не би трябвало да бъдат в по-неблагоприятна позиция в сравнение с жертвите на незастраховали застраховани водачи. Трябва да се спасят минималните изисквания на директивата. Някои от държавите членки имат по-низко покритие поради преходния период с различни индексации. Ако имате ПТП в някоя от тая държава, покритието, застрахователното покритие няма да бъде същото, както е в Европейския съюз. Комисията предлага това да престане. Е, сега няма. Е, сега се смята за нарушение на свободното движение, придвижване на стоки и услуги, ако орган спре автомобил да иска е, удостоверение за застраховката. Ако държавите членки не могат да спират автомобила, могат само да сканират и да снимат. Всичко, което можем да направим, за да намалим броя на незастраховани коли на пътя трябва да бъде направено. Може да бъдат махани а, номерата на колите. А, предложението трябва да направи повече, за да защити личните данни на водачите. Ако държавите членки изберат този вариант, трябва да се спазват всички правила. Един от 100 а, водачи бива сканиран и ако а, е, тогава, ако един, един от 100 е, се окаже, че ня, е незастрахован, това автоматично оневинява 99-те други. Е, прекусяването на границите неодавна показва, че в някои държави сканират а, трафика, трябва да сме много внимателни как третираме тези данни. По въпроса за сканирането за застрахователни цели може да бъде направено само ако съществува обмяна на граница в а, а, ако се сканира а, чуждестранен номер, системата не знае и не може да провери дали е а, застрахован автомобил или не. Също така се урежда въпроса за обмяната на информация. Имаме система, трябва да, на, да включим шофирането на не застрахован автомобил в списъка на нарушенията лице, ако се е движило през границата, а, ще а, а, трябва да а, има право неговата застраховка да бъде призната на другата. не би трябвало да се дава възможност на 18 годишни и рискови шофьори да карат с ниска застрахователна премия. Броя на хората, които преминават през границите и търсят нови застраховки е доста малък, но ние трябва да подкрепяме гражданите, и да, предпа, да ги предпасим от дискриминация. Накрая комисията квалифицира редица решения на съда, в които се казва, че всяко МПС, което не е влак, трябва да притежава автозастраховане, независимо от това дали е на държавен или частен път. Ако се използва за транспорт, това трябва да се направи. Това означава, че всичките а, детски колички, мотоциклети трябва да имат застраховка, електрическите скутери също така трябва да бъдат застраховани. До този момент повечето държави членки не разбират по един и същи начин използването на МПС-тата по този закон и не изискват застраховка. Например, само Финландия, Швеция и Франция изискват мотор, спортните колички да имат застраховка. Държавите членки могат да използват собствените си изчисления по член 5. Аз не съм съгласна, казва комисията, макар че комисията омалуважава това като кодифициране, тези промени обаче ще е, повлияят на нашите граждани. Е, ще се изисква застраховка, същевременно може да се увеличат е, застрахователните Преми, като се включат и моторните спортове. Аз мисля, че логиката трябва да бъде, че тази директива е предназначена за типови а, МПС-та, не, а, например, коли за Формула 1 и така нататък. Стандартната ситуация, е, че неопред, неодобрените а, автомобили трябва да бъдат изключени. Нищо в тази директива не трябва да им пречи да вземат решение на равнището на всяка държава членка, както това е сега. Ще насърча всеки, който има електрически велосипед, да сключи застраховка. Позволете ми да спра тук. Ще разгледаме как може да се измени директивата, включително потенциално а, потенциална смяна на член 15 и други технически подробности. Благодаря ви. А сега искам да приветствам тук посетителите. които са студенти от Университетския колеж в Гент. Добре дошли в Европейския парламент и в нашата комисия. Сега давам думата за коментари на другите докладчици в сянка от другите политически групи. Иван, имаш думата от НП. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа няколко думи от, колегата, от името на колегата Паспишил, който отсъства, казва господин Штефанек. Защитата на а, жертви на катастрофи с неплатежоспособен издател на а, а, застраховки Идеята е да се хармонизират минималните суми, които се покриват и да се увеличи приложното поле на директивата. Мисля, че документа се основава на солидни документи и се нуждае само от някои уточнения и пояснения. По-конкретно, във връзка с защитата на жертвите от происшествия, държавите членки трябва да авторизират орган, който да компенсира жертвите на МПС не само в случай на неплатежоспособност на застрахователя, но и при липса на сътрудничество е, създаването на такъв орган с трансгранични изменения може да се отрази също така и на обхвата на обсъждането. Макар, че случай с неплатежоспособ... неплатежоспособността е ясен, необходимо е повече уточнения за другите случаи, за да се избегнат административни разходи. Съгласен съм да се вземе предвид е, историята на застрахователните искове, също така и застрахователните при, примери. Ще направя само някои малки предложения, които са насочени към създаване на един а, общ формуляр за история и нека да споделя някои мисли за добрата база за преговорите. С нашата група сме готови да ги вземем предвид и да сътрудничим, за да може да се работи а, по въпросите на застраховането на автомобили. Благодаря за групата на а, социалистите и демократите Серджо Кофирати. Благодаря. Тъй като Серджо не, не може да бъде с нас, аз ще говоря с него. Работих с Серджо и неговия екип по този много важен документ. Благодаря им за продължаващото продуктивно сътрудничество. Серджио се извинява, че не може да бъде тук и трябваше да отиде в Италия за нещо непредвидено. Ние обсъдихме това важно предложение и много е насърчаващо да чуя вашите становища и до каква степен вие сте убедени, че предложението трябва да бъде разглеждано и подкрепено. Сигурна съм, че ще можем да работим ефективно заедно и да постигнем една силна позиция на парламента, която ще засили възможностите да се работи. Искам да кажа няколко общи неща. Предложението на Европейската комисия има няколко подобрения. Положително е да има оправдани проверки, да се създаде механизъм за защита на жертвите при неплатежоспособност. Има е по-ефективен подход за минимална хармонизация, над която трябва да се предостави компенсация по член 9. 13 държави членки в момента имат по-низки ставки. Може би трябва да се замисли дали да се увеличи прага за обещатяване на жертвите на, на катастрофи. Трябва да бъдем по-амбициозни в защита на потребителите, особено с разпоредбите на член 16, който не отива достатъчно далече. Важно е да се избегне дискриминацията но трябва също така да гарантираме, че а, застрахователните дружества също така отчитат застрахователната история на участниците. Надявам се, че внимателно и правилно съм изтълкувала това, което казахте, госпожо председател. Много е важно да се въведе системата бонус-малус на европейско равнище, защото това ще предостави по-добри условия на потребителите. От гледна точка на приложното поле, важно е директивата да бъде балансирана и а, осигурена за бъдещето, особено за жертвите. Искам да благодаря на комисията за отговорите на парламентарните въпроси, но не става ясно как преразглеждането ще се отрази на, а, държа, на, на а, автомобили, които са излезли от движение, просто защото техните собственици са възрастни или не могат да а, участват. А, имаше решения на съда, които излязоха след а, публикуването на документа от комисията. И накрая а, ще се съобразя с, с вашето становище, че не трябва да се разширява прекалено приложеното поле на директивата. Разбирам какво искате да кажете, но може би трябва да обърнем внимание повече на жертвите, като същевременно учитаме, че ни бихме искали твърде много да нарушаваме технологичните аспекти. Благодаря ви и очаквам съжелание да работим заедно по това предложение. Благодаря. Екаре. Господин, да, да, благодаря. Приветствам господин Далтън от ЕКР. Благо... Приветствам идеята. Поясняването на закона е важен в различните държави членки. Аз също имам резерви по предложението. И аз съм загрижен за предложението няма достатъчна правна яснота не се решават истинските трудните проблеми в особено земеделските превозни средства. За някои държави ще бъде необходимо да се въведе отговорност на трета страна в, за МПС беше, това беше споменат както също така за електрическите велосипеди. мотокари, автокари и така нататък. Ще бъде много трудно с оглед на рисковете, на щетите по машините, конкуренциите и така нататък. В държави, в които се прилага пълна отговорност, такава е, такава застраховка ще е, направи невъзможно да се работи, например, за самата аматьорни а, случаи, защото е така ам, аматьорски а, происшествия, например, в а, тези спортни колички има много а, а, има а, много малък ефект. А, тези происшествия не са близки до обществеността, те са много редки. А, също така а, застраховките за а, собствени замеделски автомобили, които се използват на собствена земя, не би трябвало да бъдат застраховани. А, това а, ще отслаби а, директивата. Благодаря. Някой иска ли да вземе думата? Ако не, в такъв случай ще дам думата на Мартин Мерлин от ген... директор в Европейската комисия. Добър ден, дами и господа. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми дадахте думата. Господин Мехлан а, отсъства, за съжаление. Аз съм Марк Глиси а, и отговарям за това предложение на Европейската комисия. Ще се опитам колкото може по-бързо да отговоря. Първо, благодаря на вашата комисия за положителната информация, за обратната връзка. Директивата беше прията още в 70-те години и последователни промени бяха внесени с цел защита на жертвите на происшествия с МПС и гражданите очакват да, да, да продължиме в, с законодателството да защитаваме правата на а, жертвите, включително спомен, споменахме забраната за задължителни проверки, за застраховката, за гражданска застраховка, колкото до обмена на информация относно происшествията по силата на съответната директива. Тя беше приета на, друга правна, на друго правно основание, така че смятам, че няма да може пряко и директно да бъде изменена с този регламент проблема с а, обхвата и електронните елек, електрическите велосипеди и които не са включени поради решение на Европейския съд. Като цяло те са нов вид превозно средства, така че не са включени и в обхвата на тази директивата, но държавите членки предвиждат евентуално разширяване на обхвата, за да включат и този тип превозно средства, предвид увеличаването на броя на катастрофите и происшествията с подобни при, а, при всички случаи не, не ние а, сме тези, които ще а, извадим даден тип от а, обхвата на директивата, тъй като това е прерогатива на а, държавите членки. Сега, разграничението между мотоциклети и електрически колела, велосипеди от гледна точка на производителите те не са едно и също, но от гледна точка на безопасността можем да ги асимилираме, тъй като те биха могли да причинат смъртен случай или да някакви много е, тежки материални е, щети, като например дерайлиране на влак или е, верижна катастрофа и така нататък. И това може да има като последици е, много солидна компенсация, която може да е, бъде в размер на милиони. А, и ако държавите членки са онези, които вземат решения, то няма да може да има хармонизиране на последиците в Европейския съюз, от, примерно от гледна точка на а, жертвите. Така че това е проблем, който трябва да бъде разгледан. Колкото до връзката с одобрението на прототипа, а, тук имаме типология, която в е неутрална сама по себе си, т.е. Не, из, не, не изисква непрекъснати промени и изменения. Например, още веднъж електрическите велосипеди които могат да се движат с, да речеме, 25 км в час, трябва да се извършат оценка на, на, на, на съответствието, дори за тези, чието а, които се движат с скорост под 25%, включително и тези, които возат пътници, т.е. отпред и отзад в кошнички имате превоз на деца. В такъв случай отговорността и за страховката трябва да покрива и съответните пътници в случай. Така че съдебната практика все, все още не, не, е, не, не, е, не, да е достатъчна, за да се каже дали, примерно, а, електрическите а, велосипеди трябва да бъдат в а, или не. Същото а, въжи за някои сълскостопански машини. Също така ще трябва да видим дали искаме да изключим от обхвата изцяло е, спортните превозни средства, е, изцяло или не. Така че това също трябва да бъде обсъдено в последствие. Що се отнася до частната територия. За сега а, дирек, дирек, дирек, директивата не а, е, прави разлика между частна собственост, а, е, земя частна собственост и публична а, е, собственост. що се отнася до законодателството, свързани с застраховането, защото ако а, включиме подобни аспекти, е, ще трябва да, да пипаме много внимателно. Разграни... Разгр... Разграничаването между частна собственост и нечастна собственост е не, недостатъчно само по себе си като определение. Възможно е, трябва да включим различни категории на собственост с цел защита интересите на жертвите на происшествие. Защо? примерно, ако бъдете, да речем, ударен от кола, една такова или такова място, каква ще бъде компенсацията. Колкото до а, застрахователите, които а, са а, фалиралите застрахователи, които са в състояние на неплатежоспособност. ж, понякога са необходими години, за да бъде дадена предприятие или фирма обявена за в фалита, жертвата ме междувременно очаква компенсацията, така че трябва да има някаква е, защитна, защитна мярка, защитна мрежа. Колкото до самите суми, все още не разполагаме с данни относно необходимостта или не да бъдат увеличени. с, Що се отнася до последното решение на съда, трябва да се а, а, разгледа. За, за сега сме включили три а, решения, защото случая Джулиана е малко по- по-особено става дума за, за застраховка и необходимостта от застраховка за паркирано моторно превозно средство на е, територия, в частна собственост, когато това е, превозно средство не се движи. А, така че това е един по-особен случай. Благодаря. Мисля, че ще трябва да продължиме дискусията с относно пр- пр- проблема, повдигната от колегата от социалистите и демократите относно частната собственост на дадени пътища или територии или публична обществена а, пространство. колкото до катастрофите с електрически велосипеди, аз лично не съм много убедена, но ако имате доказателства или информация, е добре да ни я споделите с нас. на 26 октомври проекто доклада ще отиде за превод, на 20 ноември ще бъде готов на 27 срока за разглеждане на измененията и през януари ще бъде внесено в пленарно заседание и сега и сега създаване на програма Цифрова Европа 21-27 година. А, докладчик е, госпожа я няма. Uh, and she is not present, but I understand that Mr. Няма я, но доколкото разбирам, господин Кон ще я замести. Благодаря ви, госпожо председател. С удоволствие ще прочета бележките на докладчик uh, на немски. В качеството заместник председател на парламента тя има други ангажименти. Новата програма Цифрова Европа е съществен инструмент при осъществяването на цифровата, цифровия преход за европейската промишленост, обществото като цяло и за държавната администрация е важна стъпка за изграждането на единният цифров пазар, както записано и в доклад на Европейския парламент към акта за единен цифров пазар. Целта е да се създадат високоефикасни информационно-технологични решения, насърчаване на изкуственият интелект и намиране на иновативни оперативни решения. Целта по този начин е да се улесни достъпът до цифрови решения, които да допринесат за развитие на цифровата економика. Бяха внесени голям брой изменения, като по-голяма част от тях са свързани с членове 4 до 8, с конкретните програми, които се предлагат и правните последици от създаването на решението от член 16 приложното поле член 20 и член 25. И за целта докладчика ни предлага и компромисни изменения, които би следвало да са добра основа за техническите заседания. Докладчикът е убедена, че Пристанчеството ще че преговорите с докладчица сянка ще успеят да приключат успешно преди сроковете на водещата комисия ЕТРЕ. ИТРЕ. Водещи са въпросите с киберсигурността, изкуствения интелект, придобиването на нужди, цифрови умения и намирането на оперативни е, решения за оперативна съвместимост действително представляват значително подобрение на предложението на Европейската комисия. Особено важно е подбиването на научните цифрови умения. Програмата Цифрова Европа, както и други програми, са отворени и за трети страни, като е, държави кандидатки за членство или държавите от е, европейското економическо пространство. Докладчика смята, че третите страни не следва да бъдат ограничавани по съображение за сигурност. Хоризонт 2020, например, предвижда възможност за сътрудничество и не бива да се залагат такива ограничения, тъй като тук не говорим за научно развойна програма, а за програма за създаване на цифрова Европа и всъщност има по-малка опасност от допускане на трети страни всъщност една по-цифрова Европа би следвало да гарантира по-висока сигурност за всички граждани. Освен това, решенията, които се предлагат по отношение на киберсигурността, по никакъв начин не влияят отрицателно върху способностите за износ на европейски предприятия. Благодаря ви. Сега давам думата на представителят на НП, госпожа Майдел, която замества господин Есторес. Ева, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. От името на Антонио Лопес, историст, който не може да участва на днешното заседание, ще ви представя неговата гледна точка за пак измененията, внесени по този доклад. На първо място от името на докладчика в сянка на НП бих искала да благодаря на докладчика за изкупения от нея доклад. Той е отлична основа за становището на нашата комисия, която ще, ще даде добри предложения за комисията ИТРЕ за полезни взаимодействия в рамките на единия цифров пазар създаван, с цел създаване на нови работни места и богатство. Съгласна съм с докладчик за предложението за бюджетиране на програмата и предложението за увеличаване на приноса на държавите членки с цел увеличаване на инвестициите в цифровата сфера. В момента към момента са внесени 146 изменения към доклада. 60 от тях са от групата на НЕП, защо се надявам, че ще намерим добри компромисни изменения, които да отправят ясно послание от гледна точка на вътрешният пазар за тази програма, която да бъде предложения, които бъдат отразени от ИТРИ в окончателният доклад. Целта на тази програма е да засили способностите на Европейския съюз в областта на високо ефикасните е, информационни технологии, киберсигурността, е, продукти и услуги в областта на изкуствения интелект и ефикасния капацитет и придобиването на нужните цифрови умения. Целта е да разполагаме с една програма с нужния мащаб, която да ни даде възможност да отговорим адекватно на всички предизвикателства, свързани с цифровия преход. Докладчика в сянка на НБ бих искал също така да спомене някои идеи, които според него трябва да бъдат отразени в окончателното становище на ИМКО, като например цифровизацията на публичната администрация, идеята за употребата на а, технологиите на разпределения регистър трябва да бъдат насърчени, но трябва да се ограничават само до целта на програмата часа на програмата посветена на изкуственият интелект, да се насърчават самозаетите лица, които на практика представляват по-голямата част от дружествата в този сектор, както и МСП. Трябва да им се обърне специфично внимание и да се убеди възможност за обединяването им в цифрови хъбове и финансирането им. Относно списъкът за иновативни технологии, изчисленията и услугите в облак е, и услугите свързани с е, обработка на данни би следвало да се включат. Както и други сектори, като например е, манифактурното производство, транспорта, космическата програма. По отношение на насърчаването на цифровите умения, държа да подчертая, че програмата или трябва да има за цел да предоставя обучения на работещи вече в областта на цифрови технологии, да представя и краткосрочни и дългосрочни обучения за учители, е, служители на държавната администрация, е, директори на МСП и самозаети лица. И накрая ще отбележим, че хъбовете за цифрова иновация трябва да са отворени за всички участници от всички отрасли и всички размери на дружествата, за да можем да разпространяваме по-успешно цифровите иновации. И накрая държа да ви припомня, че докладчика в сянка на НП би искал момента да остане прост, лесен за употреба, но също така и приобщаващ и прозрачен. Thank you very much. Uh, anybody from ECR? Благодаря ви, представител на ЕКР. Е. Вие ли ще се кажете от името на ЕКР? Е? Е, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, kolego sprawozda- reprezentujący sprawozdawczynią. Szanowni Państwo, e, serdecznie... Благодаря ви. Бих искал да ви благодаря за направените компромисни изменения. Благодаря ви също така и за предложенията, по които работим в момента. Благодаря и на докладчик и на докладчиците в Сянка. ЕКГ се надява да може да подкрепи по-голямата част от компромисните изменения. Имаме обаче някои въпроси, свързани с частния сектор и за мястото на изкуствения интелект. Например, изменението на групата на зелените 112 не виждаме добавената стойност на това предложение. Бихме искали определението за цифрови данни да не се разширява. А по въпроса за член 17 не смятам, че можем тук да говорим за разширяване на познанията. Подкрепяме измененията, които има за цел да осигурят подкрепа за МСП. В момента дружествата в... А, извинете, европейските фондове не подкрепят достатъчно МСП, особено в новите държави членки, където има липса както на ноу-хау, така и на инфраструктура и на капитал в сравнение с старите държави членки. Ето защо ЕКР ще подкрепят измененията, които целят по засиленото изграждане на мрежи в, в цифровия сектор и изграждането на общи стандарти на европейско равнище. Ще видим къде може да работим по конструктивен начин и да излезем с добри компромисни решения. Надяваме се докладчика да е отворен за, наши, за предложения, защото споделяме общи цели, а именно искаме програмата да бъде приета възможно най-скоро. Okay, Благодаря ви. Някой друг има да искали да се изкаже от името на политическите групи? Денис? Не. Никой друг? От докато в сянка не присъства. Не виждам и представител на Европейската комисия. На 5 ноември ще се гласува в нашата комисия. Гласуването в ИТРЕ ще бъде на 21 ноември. Благодаря ви. И с това приключихме чудесно. След 5 минути започва седанието на координаторите, а с останалите ще се видим утре сутрин. Благодаря ви.